изменения в дневния ред. Тоест, преминаваме към самия дневен ред. Съгласно член 109, 149 от правилника, Окончателният проект на дневен ред е раздаден. В съгласие с политическите групи аз предлагам първо. Изчакайте един момент, казва председателят. предлагам гласуването на докладите за общото разискване на общата политика на отбрана и политика за сигурност да бъде отложено в четвъртък и гласуването за делегираният регламент на комисията съгласно етилови алкохол със сълскостопански продукт да бъде преместен от четвъртък в времето за гласуване в сряда. Аз виждам, че повечето от вас са съгласни. И сега колегата Цубър. Благодаря, господин председател. Просто исках да посоча, че миналия петък господин Порошенко подписа законодателен пакет, където комунистическите символи ще бъдат забранени в неговата страна. Не смятате ли, че това е ограничение на демократичните свободи и какво смятате да предприемете в тази връзка? Добре, смисля обаче, че това не е свързано с днешния дневен ред, казва председателя. Господин Виоти. Взимам думата, защото в италианските вестници тази сутрин се говори за нещо много важно. За нещо, което се случва в Будапешта. 33 годишен младеж е заплашван със смърт, защото е хомосексуалист. И Йобик е обявила награда за главата му 10 000 евро. Тази е, събота и неделя отбелязахме е, борбата срещу дискриминацията на ЛГБТ и общността. Не можем да приемем нещо подобно, затова господин председател апелирам към всички вас, към всички колеги и към вас самия да отидете в Будапешта и да се противопоставите на нещо подобно. Das hat mit der Tagesordnung von heute aber nichts zu tun, Herr Viotti. Само, че и това няма нищо общо с дневния ред. За понеделник, за днес. За сега няма нищо. Вторник групата на зелените и социалистите внасят искане за разискване е, във връзка с положението в е, Унгария и приемане на резолюция. Групата на зелените, освен това, внася искане за поименно гласуване. Давам думата първо на госпожа Хармс за обяснение. Моята политическа група по време на пленарната седмица миналия месец когато Виктор Орбан предприе мерки за въвеждане на смъртната присъда в Унгария, и когато беше раздаден въпросник, в който политиката за бежанците в Унгария трябва да бъде изяснена чрез референдум, казахме, че ще трябва да проведем разискване и да приемем резолюция. Ние не виждаме от доклада на господин Тавареш, че в Унгария наистина има проблем и не се спазват е, съответните политически ценности, а точно обратното води се политика срещу тях. Ние смятаме, че по този начин няма да може да се гарантира сплутеността на Европейския парламент. Ценностите трябва да бъдат в сила и за това а, е, ние, поради изострянето на положението в Унгария, пледираме на това пленарно заседание да се обсъди резолюция и да бъде прията такава. Благодаря. Председателят за групата на социалистите, господин Гереро, за обосновка на молбата. Благодаря, господин председател. Няма какво толкова да добавя. Смятаме, че една подобна резолюция е изключително уместна. Съгласни сме с казаното от госпожа Хармс. Моята политическа група би желала е, да се отдели малко повече време е, за една такава резолюция. Би трябвало да има дебат е, утре след обед. Резолюцията обаче трябва да се приеме според нас през юни. Искаме това да стане през юни. Преди да поставя на дискусия и гласуване тези искания. Искам да попитам има ли някой да каже нещо във връзка с процедурата. Латвийското председателство с писмо от 14 май ме уведоми, че вследствие на липса на позиция на съвета няма да участва в този дебат и не желая да участва в него. Същевременно разполагам с писмо на господин е, министър-председателя Орбан, който моли за участие в дебата тук. Аз искам чисто процедурно да ви съобща, че не ми е известен нито един случай, при който действащо председателство от, отказва участие в пленарен дебат с обосновката, че няма позиция на съвета. Ние трябва да кажем, че е, за редица законодателни процедури съветът е в отпуска. Така че това не може да бъде аргумент. Господин Орбан, естествено, може да бъде поканен от мен в парламента, ако желае. Откакто съм е, председател на Европейския парламент, спазвам обещанието си членове на Европейския съвет да посещават винаги Европейския парламент и да изразяват позициите си, ако желаят това. Дори мястото, където се прави европейски европейската политика, Европейския парламент е, мисля, че е подходящото място за това. Това, което не е възможно, което не е възможно, е господин Орбан да поеме ролята на председателството. Така че ние ще трябва да установим процедурата, поради което аз помолих председателите на всички политически групи малко след откриването на сесията да дойдат в моя кабинет, за да изясним въпроса как процедурно ще подходим към тази тема утре. Във връзка с мотивите на двете искания, госпожа Хармс и господин Гереро вече се изказаха. Желая ли някой да говори във връзка с предложенията на а, зелените и социал-демократите. Госпожа Инфелд. Yes. Благодаря, господин председател. Моята група би подкрепила предложението на зелените. Подкрепяме и искането резолюцията да се приеме през май. Онова, което току-що казахте, показва, колко е важно парламента максимално бързо да изкаже своята позиция по този въпрос. Не трябва да чакаме. Моята група подкрепя предложението. Добре. Имаме идентични искания. Госпожо Харнс, много ви моля, изчакайте. Имаме идентични искания и е, искане също за резолюция, обаче е, двете искания са внесени по различно време. Социал-демократите внесоха е, за юни, а вие подкрепете да бъде това разискване през май. Кой желая да се изкаже срещу това искане? Господин Сар. Господин председател, когато една държава членка и нейното правителство не принадлежи на голяма политическа група тук в Европейския парламент и когато се поиска дебат по успешна ситуация, това се смята за некоректно. Ребека Харм изложи две причини, поради които иска такава резолюция и двете са погрешни. Първата, Виктор Орбан ясно е заявил, публично, че не е предприял каквито да било стъпки за повторното въвеждане на смъртно наказание. Вторият важен въпрос е, че се твърди, че ще има референдум в Унгария. Няма да има референдум в Унгария. Ребека Хармс, ако иска да внесе резолюция, трябва да се подготви по-добре. Тук не става дума за референдум, става дума за въпросник за да се събере информация от хората по важна тема, именно иммиграцията. На тях не им харесва, че хората са питани за тяхното мнение. Аз предлагам да няма резолюция по тази тема. В името на коректността трябва да потвърдя, защото по времето на пленарната сесия аз добавих това, господин Сарви, обаче ме изпреварихте. На последната пленарна сесия аз обявих, че ще се обадя на господин Орден. Направих е, това. В този телефонен разговор той каза това, което господин Саер току-що съобщи, а именно, че неговото правителство няма намерение да е, взема законодателни мерки за въвеждане на смъртната присъда и между другото това беше публикувано в съобщение за пресата. Сега преминаваме първо към въпроса резолюция да или не и след това ще гласуваме за времето на тази резолюция. Първо, кой е за дебат с резолюция? Моля, дигнете ръка. Кой е против? Аз мисля, че повечето са против. Нека да проверим. Начало на електронното гласуване. Гласуваха ли всички? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Der Antrag ist angenommen. Искането се приема. Сега, нека да гласуваме за резолюция, приемане на резолюция през май. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Ясно, това беше мнозинството. Сега, за резолюция през юни, кой е за? Против? Приема се. Срокът за внасене, или по-точно сроковете за внасене, отпадат, защото ще гласуваме през юни, госпожо Вържия. Моля. Господин председател, бих искала да се върна към казаното а, от вас току-що за присъствието на съвета не за първи път се случва такова нещо. Много пъти в Комисията по граждански свободи председателството подхожда по същия начин. Това не е подходящо, това не е коректно и смятам, че е, трябва да е, се вземе предвид. Мисля, че Съвсем ясно изразих позицията си за поведението на съвета за сряда. Не са внесени изменения. За четвърта групата на социалистите предлага искане за случаи за наблюдаване на за нарушения срещу правата на човека и демокрацията да се изнесе в е, четвъртък преди обяд. Господин Гереро има думата за обяснение señor presidente. Eh, mi grupo, en términos Благодаря, господин председател. Моята група би желала дебатите по неотложните въпроси винаги да са в четвъртък, тъй като те са много важни. Говорим за изключително важни теми, за значителни теми. Много често се спасява човешки живот поради нашата намеса. Това е нашата позиция. За тази конкретна пленарна сесия, мисля, че тези разисквания трябва да бъдат направени сутринта и да бъдат гласувани след обед. Кой е за? Някой против? Господин Преда. Президент, l'idée de déplacer... Господин председател, не съм съгласен, че е подходящо да се местят дискусиите по спешни ситуации сутринта, защото, както а, съм казвал и друг път, а, много добре може да се работи и след обед. Не виждам защо да не работим 4 пълни дни. И а, на второ място, а, по принцип, такава е традицията. Обсъждат се тези теми след обед. И е, се е случвало понякога да са е, сутрин, но всъщност ви уверявам, че след обед има много по-голямо присъствие. Добре, аз е, сега ви приканвам да гласуваме за искането на господин Гереро. Моля, вдигнете ръка, който е за, кой е против, въздържали се. Да проверим, че с електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Сто осемдесет и пет за, сто и шест против. Искането се приема. Сега преминаваме към разискване на доклада на госпожа Ван